след всички дебати. А сега преминаваме към следващата точка – отвличане и малтретиране на жени в Ирак. Моля, спазвайте времето. Предупреждавам ви, че ще прекъсвам ораторите, ако надвишат времето за изказване. Моля ви за разбиране. Имаме 18 е, колеги, които искат да се изкажат. Първият оратор господин Кембъл Панеман. Благодаря, господин председател. Като председател на делегацията за отношения с Ирак приветствам създаването на ново правителство на единението в Ирак и ние оказваме е, неотменна подкрепа за изграждането на едно по-справедливо и приобщаващо общество, такова, което защитава правата на жените. Осъждам безразревно варварските е, убийства, отвличания, измъчвания срещу е, извършвани от ИДИЛ в Ирак. Това несъмнено са военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Терора, извършван срещу жените и младите момичета от ИДИЛ, е просто нечовешки. Е, той включва насочени, целенасочени атаки срещу кюрди, е, е, язиди и други. Има и принудителни актове на насилие за приемане на друга религия, продаване в робство, задържане. Няма гаранция за безопасността. Председателят прекъсва оратора. Една минута имате, имайте предвид. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, ИДИЛ наистина вече създаде модел на систематично погазване на правата на човека. Това е и тяхната цел – Жертвите всъщност са техния инструмент. Те това искат да ни покажат и жените заплащат най-високата цена. Жените в Мусул, децата на много места, няма милости за децата. Какъв е този живот, когато изнасилват дори 12 годишните? Да не говорим, че Изнасилването е и по-ефтино и по-деструктивно от химичните и биологически оръжия. Трябва да се наложат наказания на тези, които използват изнасилването като оръжие. А нищо не се прави. Благодаря, господин Алан Смит. Благодаря, господин председател. Ще се опитам в кратката минута да опиша ситуацията в Ирак. Искам да ви напомня, че е, ситуацията на, в Ирак е резултат от погрешната оценка от страна на Запада. И в резултат на това мъже, жени и деца страдат. В тази резолюция ние говорим специално за жените. Искам да обърна внимание към параграф 12, е, който говори за положението на хората ЛБТГ. Надявам се е, с тази резолюция да се подобри ситуацията в Ирак. Имаме историческа отговорност към хората в Ирак да не ги загърбваме и да се постараем да подобрим техния живот. Благодаря. Господин Байден Халцер, за една минута. Както е, знаем, като разбираме за хилядите хора, които биват държани в ужасяващи условия, сме сякаш върнати в средновековието едни побъркани екстремисти, заслепени от своите идеи, правят каквото си искат. Най-много страдат обаче жените и момичетата язиди. Те са унизени много от тях биват насилствено омъжени или пък продадени като рубини. Не бива да приемаме това. Трябва да помогнем на тези хора. За това предложихме и тази процедура по спешност. Надяваме се международната общност да се ангажира, за да спре това варварско отношение. Следващият колега. Господин Жеров, добре. Уважаеми колеги, за два дена минахме през всички е, ужаси, които се случват в е, нашия свят. Вчера носителя на наградата Сахаров ни говори за ужасите, които се случват в Конго. Сега говорим за насилията срещу жени и млади момичета в Ирак. Отвличания, принуждавания в, заробство, насилие върху жени и деца. Просто не е истина какво се случва там. Продават се жените от ясидите на пазара направо. В нашата резолюция ние осъждаме тези атаки и настояваме страните членки да вземат конкретни мерки за подобряване на положението на жените и децата в Ирак и Сирия. Но за мен най-важното е да Настояваме пред иракското правителство да ратифицира римския статут, за да може да бъдат преследвани военно престъп престъпниците от Ислямска държава. Господин Козо, трябва да кажа, че наистина тук видовете насилие са безброй като говорим за стореното от ИДИЛ в Сирия. Нека ви напомня, че 2004 година коалицията изготви своя граждански кодекс за семейството, който даде на жените повече права, отколкото навсякъде другаде в Близкия изток. Но след това Племените вождове смениха тези норми. Ние трябва да заклеймяваме всички виновни за това положение, не само ИДИЛ, а и иракските воени, иракското управление, индустриалния комплекс, военния комплекс. Засегнати са и правата на ЛГБТ аз ще се въздържа да гласувам по резолюцията. Благодаря, господин Келан. Благодаря. Доктор Макмеге каза, че е, теза, тази ситуация, ситуацията на ужаси е нетипична само за Африка. В Ирак има много вътрешно разселени лица. През октомври около над 2000 жени бяха държани като сексуални рубини от джихадистите. Апелирам да предприемем специални действия, за да гарантираме правата на жените. Необходими са специални механизми, за да помогнем а, на травматизирани жени, особено на язитските жени. И накрая има международна инициатива за борба срещу ислямската държава и това е много добре. Господин Шон Кели, много е трудно да четем тази резолюция без е, отвращение, без да ни става лошо действително физическо насилие, робства, насилствени бракове, продавани жени, разселени е, хора, жени разкарвани по баровете, за да обслужват сексуално клиенти, осъждания на смърт, разстрелвани в тила. Просто е време на международно ниво да се направи нещо. Трябва да има някакъв начин да се намесим, за да спасим живота и достоинството на жените и младите момичета там. Също така не трябва да забравяме, че има много вътрешно разселение. Зимата наближава. Трябва да направим нещо. 57 секунди отнех, господин е, председател. Господин Мартана, на минута. Monsieur le Président, Господин председател, жените в Ирак наистина са в драматична ситуация. Погазени са техните права, погазени са правата на човека. Наистина, жените биват изнасилвани, срещу тях има всякакви принудителни действия, но времено е, виждаме, че над 6500 жени язиди се водят за безследно изчезнали жените стават основен прицел, най-вече от религиозните мълцинства, но в един момент дори и религиозната принадлежност няма никакво значение. Жените се превръщат в обменна монета. Затова Европейския парламент трябва категорично да заклейми това, което се случва, да се говори с съвета, с комисията, с националния съвет, който е отговорен. Не може да се позволява тази ситуация. Благодаря. Думата има господин Чернецки. Пане Przewodniczący, Шановни Państwo, не мówmy о червоних линиях. Благодаря, дами и господа. Нека да говорим за неща, които може да хванем, които са, а, с които може да се справим. Нека да въвлечем в нашите усилия иракските власти, защото виждаме, че иракските власти са безпомощни и тяхната безпомощност произведе именно ситуацията в Ирак и Сирия. Естествено, може да протестираме, но може да направим и нещо повече. Може като Европейски съюз да предприемем конкретни мерки. Това, което се случва, е, са неща, които са се случвали преди векове. Необходими са конкретни мерки. Благодаря, госпожа Сакурафа. Е Господин председател, преди да започна, моля, имайте предвид, че трябва да ми дадете минута и 10 секунди, както на всички останали. Колеги, Не ми отнемайте времето, господин председател. Кирис συνάδελφοι, με πέντε мине αυτό το κοινοβούλιο... Колеги, аз съм в този парламент от 5 години и за тези 5 години излизаме с резолюция, които осъждат насилието срещу жени и малцинства. Резолюции, които обаче осъждат резултатите, а не причините за това, което се случва. И сега ние се обръщаме срещу Ирак, но ние го бомбандирахме, ние го разделихме и сега в хаоса, който създадохме, казваме, че човешкият живот трябва да се уважава. Да, обаче и ние имаме своите задължения. И ние трябва да приемаме нещата такива каквито са. Трябва да сме наясно колко живота струва един барел нефт, колко човешки живота струват акциите на борсата за нефт и газ, колко, струва, колко човешки живота струва един кубически метър газ. Само когато си дадем ясен отговор на това, можем да дадем и надежда на хората в Афганистан, на Пакистан, на Украина е, и ако продължаваме да сме толкова тес, тесногради, нищо няма да постигнем. Госпожа Лохбилер. Благодаря. Вчера доктор Мокпеге ни разказа ужаси от Република Конго. Той много пъти е, каза, че систематичните изнасилвания във войната са метод на водене на война. Днес говорим за друга форма на война, която обаче също разрушава животите на жените. Още през септември разбрахме за систематични насилия над жените язиди. Те е, биват изложени на сексуално насилие, продавани са като рубини и биват насилствено омъжвани за войници. Това е част от брутална кампания за а, премахване на всички следи на не мюсюлмански граждани. Трябва да настояваме за ратифициране на статута, предложен от Европейския съд. За това трябва да се ратифицира и римския статут. Следващият оратор. Секундно un рапорто rapporto Amnesty International, да когато ло Стато Исламико ha lanciato... Благодаря ви. Имаме доклада на Amnesty International, съгласно който когато ИДИЛ започва етническото прочистване в Ирак, стотици, ако не и хиляди деца и жени от религиозните младсинства са отвлечени. Да не говорим за ужасяващите изтезания, наложени на населението. Като говорим за жените, трябва ясно да кажем, това не може да се допуска. Използват се сексуални рубини за нуждите на бойците. Ние не знаем колко са жените задържани от ИДИЛ. Да не говорим, че те излизат и извън Ирак. Това са много сериозни посегателства срещу правата на човека. Не знам дали са само военни престъпления или изобщо престъпления срещу човечеството. Господин Ферон. Благодаря, господин председател. Ирак в момента е в центъра на нашия дебат, но в края на кращата е наша отговорност това, което се случва и на нашите приятели. Джордж Буш в името на петрола започна да предприема абсолютно несъразмерни мерки срещу една единна държава. От това нататък Ирак който има една достойна цивилизация, навлезе в един пълен хаос. И като последствие там се развихриха най-ужасните идеологии. Сега през 2003 имаше хора, които подкрепяха сред нас скандалната операция от Буш. Сега в Ирак и Сирия ние не осъждаме откритата подкрепа на, САЩите, е, на щатите, не осъждаме и дейността на Турция. Орато, е, председателят прекрасва оратора. Szanowni Państwo, jesteśmy świadkami wzmożonych ataków przedstawicieli samozwańczego państwa. Благодаря. Колеги, ислямската държава става все по-агресивна, е, където в тази агресивност са включени изнасилвания. Хуманитарната криза се разраства в този регион. Жените са третирани като стока. Вижда се какъв е характера на ислямската държава и това буди загриженост. Трябва да се противопоставим на всички сигнали, на всички прояви на тези ужасяващи престъпления. Изнасилванията са ужасно оръжие, което разрушава жените. Трябва да се накажат престъпниците, да се накажат извършителите и да призовем ирландските, извинявайте, иракските власти да се присъединят към наказателния трибунал. Господин Белдер. Комисии! voor een drietal eh, aspecten van onuitsprekelijk Благодаря, господин комисар. Виждаме огромно страдание. На три аспекти ще се спра. Трябват ни програми, да, които да помогнат на всички хора, които са засегнати от тези ужасни престъпления. Има около 2 милиона вдовици, които са резултат именно на тези престъпления. Има хора, има жени, които биват насилствено омъжвани. Трябва да подпомогнем неправителствените иракски организации. В Ирак няма минимална възраст за омъжване. Момиче може да бъде омъжено на 9 години и на това трябва да се противопоставим. Госпожа Бержия. Резолюцията теоретично говори за отвличането и малтретирането на жените в Ирак. Жените наистина са жертва. Самите терористични групи понякога също правят грешки, но имаме принудително робство, изнасилвания, има Разбира се, язиди и християни, те са първите жертви, но колкото са по-млади жените, толкова по-скъпи са като разменна монета. Би трябвало още веднъж изобщо да обсъдим ситуацията в Ирак. Същевременно ООН се намесиха, но мисля, че и те носят отговорност за липсата на каквато и да било организация в страната. Прочетете обаче резолюцията. Мисля, че няма да намерите най-важното. Прекъсната е ораторката госпожа, госпожа Мои. Lo scorso 25 novembre на 25 ноември ще празнувахме е, Международния ден, т.е. отбелязахме Международния ден за борба срещу насилието към жените. Но това е просто поредния призив да се борим срещу това, което се случва в е, Ирак, срещу действията на идио. Жените са жертва на ужасно насилие, сексуално насилие, принудителни женитви а, и масови екзекуции. Аз осъждам това насилие и призовавам страните членки да приемат бързо мерки, които да гарантират е, основните права на тези жени. Освен това се надявам, че правителството на Ирак ще се при... ще подпише необходимите документи, за да се присъедини към Международния трибунал, за да могат да бъдат подлагани на съд военнопрестъпниците. Председателят, колеги, тези, които влизат в залата, ако обичат да запазят тишина, защото сега ще дадем за заключителни слова думата на комисар Салианидис. Господин председател, уважаеми европейски депонати, колеги, аз за мен е голям чест да говоря от името на Фредерика Могерини, е, която излезе със съобщение по този важен въпрос – говорим за престъпления от страна на ИЗИС, престъпления насочени към жените, има сигнали, има доклади за насилствени омъжвания, за изнасилвания, за заробвания. Това са хора от религиозни мълцинства. В заключенията на Европейския съвет по външни работи е залегнало осъждането на тези ужасяващи действия. Заключенията казват, че всички престъпници трябва да бъдат подведени под отговорност. Ние ще работим заедно с Върховния представител по въпросите, по опазването на правата на човека. Ще работим с иракските власти и ще съберем за да съберем съответните доказателства, които са необходими. Председателят моли за тишина. Иракското правителство трябва да осигури провеждането на разследване за да се предотврати безнаказаността от всички страни. Важно е да се уважава върховенството на закона. За тази цел е необходима реформа на съдебната система, на наказателния процес и да се установи култура на уважение към човешките права. Това ще даде е, равнопо... възможност за равнопоставяне на всички граждане и ще даде възможност за помирение, което е изключително важно. Нарушенията на човешките права в Ирак са престъпление срещу човечеството. За това ние препоръчваме на правителството да се присъедини към ромския статут, към статута от Рим и юрисдикцията на Международния наказателен съд. Имам предвид по-специално член 213. Има необходимост от реформа и установяване на върховенството на закона в Ирак. Мерки по този въпрос започнаха през септември. Европейският съюз финансира някои програми, които са ориентирани към жените и децата, към тяхната защита. Това е дългосрочна стратегия, особено що се отнася до жените, които са предмет на трафик и на сексуал... сексуални престъпления. Това е приоритет за Европейския съюз. Има над 2 милиона вътрешно разселени лица в Ирак. За тях е необходима също подкрепа. Хуманитарната помощ от Европейския съюз включва медицинска помощ, псих, пси, психиатрична помощ, тази помощ се дава на всички жертви на престъпления, включително и сексуални престъпления. В заключение искам да подчертая, че ще подкрепяме, ще продължим да подкрепяме иракските власти. Нашата цел е да намалим страданието на жертвите на престъпления. Благодаря. Председателят, благодаря. Има седем предложения за резолюции. Приключваме дебата. Ще гласуваме след малко. Благодаря ви.